които получих, трябва да бъдат прияти. Бех, беше поискано от четири политически групи да ги гласува. Не ще намерите текстовете на интернет страницата.